Европейския парламент. По предложение на групата на НП ЕД, е господин Роберт Аткинс вече не е член на Комисията за транспорта. Председателския съвет на заседание от 8 януари 2009 година, съгласно член 42 от регламент номер 40